като отхвърляне на Лисабонския договор от холандския народ. Смятам, че е неправомерно Евросъюза да използва заплахи и натиск в случая с Ирландия по същия въпрос. Благодаря. Господин Хауит. Uh, Много благодаря, госпожо председател. И аз искам да започна с поздравления към шведското председателство и неговата програма. Големи са ни очакванията от това, което ще постигнем под тяхно ръководство. Така или иначе, има и други поводи за задоволство. Днес тук изказването на господин Обиос и изобщо цялата му роля като наш докладчик по въпросите на човешките права. Много неща вече се споменаха, така че аз ще бъда кратък. Подкрепям. Подкрепям мандата за включване на равнопоставеността на мъжете и жените като наш, наш водещ критерий в работата и, тя, и изключването също така на хомосексуалните колективи. Подкрепям също така независимото действие на специално създадения по този повод механизъм. Мисля, че не само аз го подкрепям всъщност, а и много други колеги. Някои конкретни въпроси Освен благодарностите и поздравленията, смятам, че следва да си признаем, че още много има какво да правим в Кохом, в групата Кохом. която е работна група на съвета по правата на човека. Аз лично работих там, за това мога да твърдя подобно нещо. Говорим много често за глобални явления и проблеми, а когато нещата са малко по-приземени, сякаш ги забравяме. Нека да дам конкретен пример с равнопоставеността между мъжете и жените. На всички е ясно как трябва да бъдат нещата, поне така ги наричаме и ги назоваваме, но когато трябва да ги извършим и приложим на практика, не сме толкова убедени. човешките права не винаги присъстват в нашите преговори, разговори и диалози. Не винаги им се отдава необходимото внимание и тежест. Това на първо място. На второ място, относно приложението на конвенцията за хората с увреждания, аз съм за. Но в много конкретни държавни реалности, това би поставило, повдигнало затруднения, защото не винаги е лесно да се приложи на практика. По тези именно конкретни въпроси би трябвало да се задълбочим. Още нещо, което искам да подчертая преди да приключа, че аз като бивш докладчик по тези въпроси смятам, че не само трябва да засилваме, увеличаваме, ускоряваме и какво ли още не действията си, а реално да търсим резултатите от тях боравим с препоръки и с документи с много амбициозни цели, които понякога остават записани само на хартия. На хартия. Така че една от целите, които следва да изпълним или поне да преследваме, е именно това конкретно приложение на практика. И Близкия изток би могъл да бъде поле на действие, защото именно там се отчита липса на действие. Липса на действие, която ни дисакредитира и нас, и съвета за човешки права изобщо. Знам, че е тежко да се чуят е, подобни изказвания, но това е наша отговорност и следва да я поемем. И на последно място, отлично от мое собствено име, Приветствам идеята за участие в работната група на съвета за правата на човека КОХОМ като Европарламент, като отделна институция. И аз лично ще продължавам да работя и подкрепям всячески нашето участие и работа в всички женевски събрания на декемврийския превод, на декемврийския пленум бихме могли да говорим по тези въпроси по-подробно и задълбочено. Декемврийския казвам, защото обикновено тогава се занимаваме с тези въпроси, когато излизам и с предложения за лауреати на наградата Сахаров. Това е мое предложение. Не смятам, че председателството и не изисквам веднага да ми отговори, но мисля, че бихме могли да го обсъдим на декемврийския пленум обикновенно говорим по въпросите на човешките права, така че календара ни, промененият ни календар не бива да го изпусне това от вниманието си и да го заличи като практика. Освен това искам да припомня и, че няколко кратно в Европарламента сме излизали с препоръки както в областта на отбраната или на търговията, така и в други области. С други думи, това е вече установена практика на действие и шведското председателство би трябвало да я продължи. Да продължи тази практика на излизане с конкретни препоръки за дейността на нашата подкомисия по човешки права. Благодаря и на госпожа Арно и вярвам, че ще продължи да участва в този диалог между нашите институции в областта на демокрацията и опазването на човешките права, така всъщност както винаги го е правила комисар Ферреро Валднер. В заключение, извинете всъщност, че толкова много и различни въпроси задавам, но колегата Мартин се наложи да напусне, като ме помоли обаче да задам от негово име въпроса дали шведското председателство ще вземе отношение по въпроса за връщането на макаки в Шотландия? Важно е, това е важно явление, важно събитие, което отразиха всички медии, освобождаването на господин Меграхи така че искам да знам какво отношение ще вземем ние. Благодаря ви, господин Хауърд. Благодаря ви. Ще дам думата на следващите, господ... следващите поискали думата. Господин Дева ще бъде първият и след това госпожа Кьонке. Моля ви, списъка да остане така както е, да няма нови изисквания. Записали се. Благодаря, госпожо председател, господин Гаренц. Много внимателно изслушах изказването на представителката на съвета и смятам, че те имат много амбициозна програма. Аз съм имал удоволствието да сътруднича с шведските власти и не се съмнявам нито секунда в волята на шведското председателство да осъществи всичко изложено пред нас. За съжаление има редица препятствия. Много често имаме много ограничени възможности за действие и трябва да се подчиняваме на императивите на реал политиката. И знаете, че е, трябва да се разглеждат на четири очи тези въпроси с правителствата на държавите, които не зачитат човешките права. Има е, различни възможности за действие, но понякога те са много ограничени и редица предшественици на шведското председателство доста се поизмучиха в много отношения, защото по отношение на човешките права, поведението на една или друга страна, член на съвета за сигурност, може да бъде съвършенно недружелюбно, порито и тя да отказва съдействие. Понякога ситуацията е много трудна. И въпросът им е свързан именно с този аспект. Преди няколко години по искане на ООН беше сформирана група от пет души с бившия шведски министр-председател Олов Палме и те трябваше да направят едно проучване за геноцида в Руанда. То се осъществяваше геноцидът, който можеше да бъде избегнат. Разбира се, то беше твърде закъсняло, но поне а, а, постави пръст в раната и посочи отговорниците. Бих искал да задам един въпрос и да ви помоля официално да се ангажирате от името на Европейския съюз. Въпрос е следния. От няколко дни се говори за края на войната в Дарфур. Проглушиха ни ушите. Означава ли това край на, на изнасилванията на жени, мисля, че а, вече няма какво да се бомбардира, защото всичко е разрушено и просто по технически причини а, бомбардировачите са безработни. Официалният ни ангажимент, който предлагам на шведското председателство от името на Евросъюза, е да се възложи проучване върху отговорността проучване за събитията, които са били могли да бъдат избегнати и които доведаха до това поведение, позволило всички тези беззакония, би трябвало да вземем един единствен пример, за да покажем доколко и самия Европейски съюз е бил последователен. Направихме много, за да смекчим страданията на пострадалото население, но е добре да видим дали сме използвали всичките си възможности. Възможно ли е било да направим нещо повече? Именно, за да можем да анализираме и в други случаи да правим всичко възможно да облегчим страданията на пострадалото население. Можете ли официално да се ангажирате да възложите такова проучване? Благодаря, господин Гаренц. Днес се срещнах с представители на мемориала на ингушите, които поискаха Европейския съюз да вземе позиция по тази ситуация. Ще говорим отново за това. Господин Проди. Благодаря. Благодаря на госпожа Хамършолт и госпожа Арно за уводните изказвания. Отново съм в тази подкомисия вече съм много наясно, но имам е, чувството, че намесата в областта на човешките права е симптоматична, стихийна, не по реални казуси и каузи. И, и има е, въпроси, които в крайна сметка се решават от реал политиката, а не от нашите усилия. Според мен, ние заедно трябва да защищаваме е, човешките права в специфични ситуации, да се опитаме да разберем какви са причините за нарушенията. А пък аз имам чувството, че в някои случаи сме изправени пред една ситуация, в, е, например, в която нямаме възможност да действа, например, по отношение на недостига на природни ресурси. И е, знаем, че редица страни трябва да си гарантират достъп до природни ресурси, което води понякога до подкрепа за авторитарни правителства. И знаете, че има връзка между различни авторитарни правителства, за да си гарантират достъп, да, има, да притежават природни ресурси. Ние трябва да търсим едни е, комплексни основани на справедливостта отговори, а не само да облегчаваме тези драми, причинени от нарушенията на човешките права. Знаем, че има ситуации, които трябва да се решават по международното право, а не само чрез Международния наказателен съд, чрез мирните отношения между държавите, защото знаете, че достъпа до природни ресурси е изключителен важен въпрос. По отношение на Судан и по-специално на Дарфур, мисля, че е, нещата могат е, да се решават от тази перспектива. Вие знаете, че редица държави е, имаха едно доста цинично поведение и не искаха да да се намесват, да се набъркват. Нали, претекста беше, че се намесват в вътрешни отношения на държавата. Но и, и може би тук малко ще досъда, но пак ще кажа и тук има. Това е свързано с достъпа до а, природни ресурси. И за това пак ще наблегна. Важно за нас е не да лекуваме симптомите, а да, да отстраним причините. Благодаря, господин Проди. Да, наистина природните ресурси и човешките права са свързани смятам, че доста ще трябва да обмисляме тези проблеми. Остават още двама желаящи да се изкажат. И с това, ако сте съгласни, приключвам списъка на изказващите, защото имам още важни точки, размяна на мнение с представители на НПО и накрая представяне на едно много интересно проучване. Благодаря ви, госпожо председател. Първо бих искала да поздравя госпожа Хамърскълт, защото човешките права са в центъра на вниманието на шведското председателство. Нейното е, експозе беше отлично и тя се опита да отговори много изчерпателно на зададените въпроси но бих искал също така да кажа, че ние като комисия трябва да кажем, че ние не разполагаме с кой знае какво, нямаме да, нито оръжия, нито подводници, нито нищо. Ние притежаваме едно единствено нещо, възможността да оказваме влияние, възможността да говориме да говориме за неща, които интересуват нашите съграждани. Така че ние сме нов комитет, госпожо председател, и трябва да внимаваме да не станем за смях пред нашите съграждани. Знаете, че е, Обединените нации не са на висота и комитет за човешки прата, права много често е повод за подигравка. Така че ние трябва да говориме само с аргументи, когато познаваме нещата, когато знаеме в подробности различните клаузи и аргументи залегнали в международните споразумения. Така че Факт е, че шведското председателство набляга много на човешките права, но нека да дам няколко примера, които в подкрепа на моята тази. Uh Представете си, че в Упсала решат, е, че техните права не са достатъчно защитени от Стокхолм и да речеме организират възстание и почнат да, е, да стрелят. Какво ще правиме? Ние ще се намесиме ли? На чия страна на страната на Упсала ли? Така че е, понякога нашата комисия прави точно това. Като че ли не успяваме да разграничиме от една страна човешките права в, една, в един глобален аспект, когато държавите членки са поели ангажименти, подписали, присъединили се към международни инструменти и някои отцепнически групи или групировки, които смятат, че техните права са нарушени. Защо? Защото а, е, нека да не забравяме, че в Шри-Ланка се, се, се, се присъедини и беше освободена 20 години преди деколонизирането на много от а, страните от Африка, от а, страна на големите а, европейски държави, членки на Европейския съюз. Така че каз, казвам това, за да, за да се върнем към проблема с човешките права в Шри-Ланка. Ние като е, комитет трябва да спазваме международните норми, стандарти. Положението в Шри-Ланка е следното. Има 3 милиона тамили, е, които са в, на север и 2 милиона, които живеят в южната част на острова. Факт. Но, но като че ли фактите, реалността в Шри-Ланка не е част от нашия дебат. Откъде искате да се получи мир? Госпожо председател, ние трябва на, наистина да, да, да, да гледаме, е, да имаме е, една обективна представа и е, да не се, да ням, да и нашите действия да, бъдат, е, да не бъдат такива, че в дългосрочен план да се отразят отрицателно на цялата ни работа. подкомисията ни наистина е, разполага с известен авторитет и трябва да го да го запази, така че ние наистина трябва да разгледаме по-задълбочено е, положението в Шри-Ланка и ще се върнем към този проблем по-късно. Много благодаря. Благодаря и на госпожа Арно за обясненията и за встъпителните думи изобщо. Документа, който ще представите в Стокхолм за политическото убежище е обект на нашето внимание, на нас, на зелените. Имам въпрос. Каква е вашата връзка с Международния наказателен съд? Това на първо място. И на второ място, как оценявате факта, че имаме специален мандат за защита на човешките права в Еврокомисията. Какъв трябва да бъде неговия статус, според вас? Благодаря. Благодаря. Аз, казва председателстващата, мисля, че може да се изкажем по-компетентно по този ваш въпрос, след като чуем изслушването, изследването, за което ви говорих. Госпожо Кьонка, имате думата. Първо госпожа Кьонка, след това госпожа Хамерскрут. Благодаря ви много, госпожо председател. Ще се, опита да бъде, ще се опитам да бъда много кратка. Първо, благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Бих искал да ви пожелая всичко най-добро на вашата подкомисия за следващия мандат. Искам да спомена три неща. По повод повдигнатите въпроси от колегите. И да допълна казаното от комисията и председателството. Що се отнася до присъединяването и ратифицирането на различните е, международни конвенции. Аз съм абсолютно съгласна, че КОХОМ трябва да насърчава държавите членки да се присъединяват и ратифицират. Това е ключа към доверието към нашите институции. Второто свързано с Гуантанамо и затварянето на затвора. Бих искала само да допълна казаното от председателството. Първо, проблема с правната рамка. Беше повдигнат и ние говорим и провеждаме диалог с Съединените щати от 2004 година по този въпрос, обикновенно при закрити врати. с, в диалога ни с правната служба на Държавния департамент. Е, този въпрос, както казах, беше повдигнат и по време на пред предишната американска администрация, не само сегашната. И тук още нещо искам да вмъкна пропо на Гвантанамо. Е, когато новата администрация пое, пое е, ръководството на страната реши, че трябва да затвори затвора в е, Гуантанамо, нещо, на което ние настоявахме от е, години. А, ние поехме ангажимента да подпомогнем и държа и Държа, различните държави членки поеха ангажименти. Това е залегнало в декларацията на председателството от юни. И Европейския съюз представи искания пред е, американските власти, като първото беше е, част от е, затворници, от бившите затворници да бъдат поети от самите, от самите Съединени щати, а второ да бъдат разгледани а, причините. Господин Проди спомена някои от тях проблеми. От друга страна, Европейския съюз провежда един преглед на положението. Това беше второто, което исках да кажа и третото е какво можем да направим за подобряване качеството на диалога. То, този проблем се поставя редовно в рамките на а, оценката на диалозите. А, що се отнася до Диалога с Китай, той започна преди 14 е, години. преди две години и половина от, е, така, от е, този диалог се разчири в различни области. А, оценката за работа с, Китай. Разбира се, фокусира върху специфичните на Китай проблеми, но същевременно от, отделя известно внимание на полуките, които можем да е, извлечем с цел подобряване ефективността на диалога с Китай и с другите страни. Това е което исках да кажа с няколко думи. Благодаря, госпожо Кионка. Госпожа Хамършолт натрупа доста коментари. Е, редица депутати приветстваха шведското председателство за инициативите. Може би в заключение ще вземете думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам много накратко да отговоря на повдигнатите въпроси в последния кръг въпроси и отговори. Ще се опитам да бъда много кратка. Неколкократно бе повдигнат въпроса за приемствеността и последователността на Европейския съюз при прилагането на политиките в областта на човешките права. Държавите членки на Европейския съюз и е, държави членки на ООН и на съвета за сигурност. Мисля, че е един от положителните аспекти на диалозите е, с различните страни е обмена на мнение, обмена на информация. Трябва да бъдем много по-прозрачни а, да. Ще дам един конкретен пример в тази област. А, Например, резултатите от конференцията в Дърбан трябва да е много по-ясно да обявиме какво е постигнато, докъде сме стигнали и какви са проблемите, с които се сблъскваме. Е, предизвикателства има и ние го признаваме. Така че трябва нашата активна работа трябва да бъде много по-практически ориентирана. Има, разбира се, много конкретни а, способи, конкретни подходи, които трябва, могат да бъдат усъвършенствени. Не само в рамките на КОХОМ, Разбира се, като председател на КОХОМ, аз работя в тясно сътрудничество с а, партньорите. Целта е също така да имаме много по-задълбочен диалог и обмен на мнения и информация с НПО. Господин Проди спомена проблема с причините за конфликти. Тоест, отчитане на тясната връзка между човешки права и развитие. Разбира се, трябва да развиваме една дългосрочна стратегия а, като човешките права бъдат вписани в един, един много по-широк проект за а, създаване и укрепване на, а, дем, на демократичните институции в различните страни. Нашата политика в Судан. На, на първо място, разбира се, става дума за нашата политика и стратегия за Дарфур. Разполагаме с различни механизми, които се прилагат на място и които отчитат нарушенията на международното хуманитарно право и на човешките права. Но има и други механизми, които имат за цел подобряване на положението в Судан. Ще продължиме да настояваме и да привличаме вниманието върху всички нарушения на международното хуманитарно право и на човешките права в този е, регион. Без споменат и въпроса за сътрудничеството с Международния наказателен е, трибунал. Европейския съюз работи в тясно сътруд... работи в тясно им... в тясно сътрудничество с трибунала. Ние изиграхме голяма роля за приложението на римския статут и сме развили едно активно сътрудничество. с цел създаване условия за независима работа на Международния трибунал. И ще се върна към вече казаното и от мен. И а, бъдещето на Европейския съюз и Лисабонския договор – Госпожо. Е, накрая бих искала да благодаря сърдечно на всички, че ме поканихте в тази подкомисията да изложа приоритетите на шведското председателство. Потвърждавам, че сме готови да сътрудничим с вашата подкомисия и за в бъдеще, за да развиваме всичко, което обсъдихме днес и да поемем предизвикателствата, които се очертават пред нас тази есен. Благодаря, госпожа Хамършалт. Много се радвам, че посветихте толкова време на нашата подкомисия. Уверявам ви, че ще бъдем солидарни и лоялни в сътрудничеството си с вас. Ще се радваме, ако често ни навестяват. Сега преминаваме към друга важна тема, друг важен елемент – обмяна на мнения с мрежата за правата на човека и демокрацията. Никола Ружи, Николас Ружи, може би, Грегуар Тиери, който представлява Федерацията за човешки права и е координатор на връзките между мрежата с демокрация и човешки права и Европейския парламент. Първо ще дам думата на представителя на, НЕПО Никола Ружи. Ето тук има места, заповядайте отпред. да, елате тук. you, Madam Chair. Yes, Mr. Uri. Well, thank you for this opportunity, which... Oh, благодаря за... Благодаря за възможността и за този, продължаването този процес, който започна преди 7 години и който свързва неправителствените е, организации, Европейския парламент. Много се радваме да срещнем госпожа Кионка, госпожа Арно и госпожа Хамар, защото това показва колко е важен диалога с гражданското общество. Ще направя едно кратко въведение и ще дам думата на колегите, които ще бъдат много конкретни с предложенията си за работа е, на тази, за тази подкомисия. Първо ще кажа обаче кои сме и какво правим. Ние сме а, от най, над 40 години работим в областта на демокрацията и предотвратяване на конфликтите. Ние се опитваме да поощряваме и да насърчаваме прилагането на демокрацията, борим се срещу нарушенията на човешките права в държавите членки и трети страни ние вярваме, че имат пряка връзка между демокрацията и човешките права и двете са от основно значение. Защо нашата работа е важна за вас? ние се основаваме на задълженията, скрепени в договорите за Европейския съюз в областта на защитата на човешките права. И възоснова на това е, смятаме, че ние за съвместно с е, е, евродепутатите можем да направим много повече в защ... ефективна защита на човешките права. Въздействието на действията ни върху човешките права все още не е правилно измерено. Но има много области, в които е необходима промяна. Има и допълнителни инструменти, които позволяват да се е, подобри защитата на човешките права. Възприеме... Въз... До сега сме предприели три вида действия. Първо, едно приоритизиране на инициативите – в областта на човешките права, една по-голяма отчетност на дейностите и на трето място по-ефективна дипломация. Европейския съюз трябва да разкрие целия си потенциал като глобален актьор. Къде? какво се основава работата? Европейския съюз трябва да бъде водеща играч в всички области свързани с защитата на човешката права. За следващата година сме предвидели няколко специални инициативи в областта на човешките права. Преглед, преглед на външните финансови инструменти, развитие на консенсуса и демокрацията във външните отношения на Европейския съюз и накрая с структурни реформи и нова комисия, институционални промени съгласно новия договор. Ще за нас ще бъде удоволствие да а, играем роля в обмяната на информация и да подкрепяме а, вашите инициативи. Ние искаме да бъдем приобщени към всякакви политически инициативи, предприяти от Европейския парламент. Сега ще дам думата на Грегуар Тиери, който ще предложи някои доста по-конкретни идеи. Благодаря ви, госпожо председател. Както знаете, че наши член, членовете на нашата организация работят в тясно сътрудничество с, в, в рамките на мрежата. Притежаваме на така много положителен опит на сътрудничество и бихме искали да ви представиме нашите приоритети, очаквания и е, идеи. Е, през юни знаете, че ние публикувахме един е, доклад. Всички вие сте имали и имате достъп до този документ. Е, през последните години установяваме, че стратегията и политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека се подобряват благодарение на прилагането на новите инструменти, диалог, консултации и работа в мрежа с НПО. времено обаче, като като че ли няма достатъчно, смятаме, а, видимост и същевременно а, а, стратегията и политиките като че ли не дават очакваните резултати. И това на всички нива също, защото като че ли те не са залегнали в различните, а, във всички политики на Европейския съюз и на всички равнища. Като че ли те по-скоро са изолирани, както в а, вертикалните, така и в хоризонталните дейности. Вертикално трябва да има една много по-силна и ясно изразена позиция на целия Европейския съюз, докато в хоризонталните, на хоризонтално равнище трябва да има много по-добро интегриране на дейностите вътре и вънка в различните области, включително обучение, професионално обучение, политики в областта на миграцията, убежището, борба срещу тероризма и така нататък. Според нас това ще, ще помогне е, за решаването на проблемите и за укрепване на цялостната рамка и стратегия за а, е, човешките права. А, е, зачитането на така наречени постоянни права може да стане чрез един постоянен диалог между различните институции, външни организации, НПО, независими експерти и консултанти. Аз е, бих искал да наблегна на консултациите и разговорите с правозащитниците и независимите експерти защото като че ли те са така много по-добре запознати с положението на терена и по този начин ще ни спомо... ще спомогнат за а, довеждане до практическо равнище на политиките и решенията на европейските институции трябва повече да се вслушваме в мненията, информациите от страна на независимите е, експерти. Какви да бъдат практическите е, мерки и е, страни на меж... интерак... интерактивните диалози? Е, включване на различните заинтересовани страни, европейските институции, НПО и така нататък. Е, и да бъдат провеждани консултации преди вземане на е, конкретни важни решения, организиране на международни събития, преди и по време на преговори преди приемане на законодателни актове. включително и различните е, правни документи. Тези консултации трябва да се провеждат също преди заседания на общи събрания, генерални асамблеи. По този начин диалога ще стане наистина интерактивен и ще може да спомогне за по-голямо мобилизиране на всички заинтересовани и участващи страни колкото, колкото повече страни, колкото повече участници в този интерактивен диалог, толкова е, по-добра ще бъде и отчетността пред е, европейските граждани, е, толкова по-добре ще бъдат разбрани решенията на европейските институции и ще има по-добро интерактивно а, информирани и ще бъдат по-добре отчетени интересите на гражданското общество и широката публика. Първото наше предложение е да да има а, офицери с връзка е, към различните парламентарни комисии, както и към различните звена на Европейския съюз. Второ конкретно предложение или препоръка е да се увеличи бройката на съвместните заседания, за да можем ние да участваме в е, заседания на Комисията на жените, на Комисията по правни въпроси и така нататък. Е, също така да се, да се организират и съвместни заседания между е, нашата организация и Комисията за граждански свободи и е, права на Европейския парламент, за да се обсъждат съвместно проблеми от, замесен, от съмесен интерес и наистина да се постигне отчетност и е, зачитане на човешките права. Тоест да има поли... Същото въжи и за политическия диалог, който провеждате с е, трети страни. Още едно, още една препоръка – да бъдат е, изработени специални тематични доклади е, по въпросите на човешките права в рамките на едни по-широки теми, като борбата с е, тероризма и така нататък. Да има по-голямо вертикална интерактивност с участието на а, председателя на председателите на различните комисии, председателя на парламента. Да има съвместни декларации, позиции. Благодаря ви още веднъж за възможността да представиме нашите стратегии. Аз бях много кратък и много така моето резюме, е, моето представене беше много общо. Всъщност аз представям общите е, мнения и виждания на 38 организации. А сега госпожа Лина Алкура от Евро-Средиземноморския е, диалог ще постави по-конкретни проблеми в област техната. Uh, so uh, the Euro-Mediterranean Human Rights Network is a member of the... H- ние сме член на, а, и представляваме 8 страни от двете страни на Средиземноморско море. А, организацията бе създадена в а, момента, в който бе е, създадена цялостната е, структура за евро-средиземноморски партньорство и диалог. През 2005 година по време на срещата на високо равнище в е, Барселона – Е, взехме конкретни решения за постигане на равнопоставеност между а, половете и а, борба срещу различните форми дискриминация. През 2006 година на среща на високо равнище беха обсъдени а, проблемите свързани с правата на жените в рамките на партньорството между Европа и Средиземноморието. решенията, декларацията беше подкрепена от 35 държави членки, участващи, участващи в този диалог. А, бе създадена и така наречената Истанбулска стратегия или Истанбулска рамка. През сега през на 11 и 12 ноември в Марокко ще се проведе заседание на министрите, които ще трябва да отчетат развитието на процеса. За съжаление обаче от 2006 година инициативите, поетите инициативи инициативи и постигнатите успехи са недостатъчни и не, не отговарят на очакванията и по-специално, що се отнася до статута на жените в този регион. като правата на жените не са залегнали в общите споразумения, се разглеждат като проблем на вътрешната политика на е, много от е, съответните страни. За съжаление, просто не се в политическия диалог е, в рамчето на Евро Средиземноморското партньорство не заемат не се радват на необходимото внимание. В рамките на политиката за добросъседство са включени някои мерки, свързани с зачитане на правата на, на, на жените, но като че ли различните страни нямат общи, е, не полагат взаимни усилия за е, изпълнение на планове за действие. Много ви моля. Виждате, че хората си отиват така, че ако искаме наистина да имаме един интерактивен диалог, Верно, че тези проблеми са много важни, но нямаме достатъчно време, така че ако обичате, бъдете, е, е, бъдете малко по-кратка, по-конкретна, защото просто няма, няма да имаме акти, акти, интерактивен диалог. Разбира се, ще, ще, ще, ще имаме и много контакти извън заседанията. Но има още двама, жел... двама души, които трябва да се изкажат от ваша страна, така че е, много ви моля, нека да оставим време за всички. Така, само с една дума. Исках да кажа че през 2006 година имаше заседание на равнище министри и сега през ноември ще, е, на заседанието на министрите ще се направи на оценка на Истанбулската стратегия или плана за действие от Истанбул. В момента подготвяме това заседание Така че се надяваме, че Европейския парламент ще ни помогне за разработването на един по-качествен документ, свързан с това заседание. и за изработването на план за действие, в който да залегнат конкретни цели и конкретни механизми. Е, докладчик в Сянка подготвя доклад за, е, то, за това заседание. Е, доклад, който съдържа анализ на свършеното до сега и много препоръки за бъдещата работа. Благодаря ви. Много моля следващите двама оратори да не говорят повече от две минути, тъй като не разполагаме с достатъчно. Uh, да, благодаря. Аз представлявам Human Rights Watch. И искам да говоря за три държави. Три държави, които са важни за Европарламента и за Евросъюза. Русия, Туркменистан и Узбекистан по-конкретно. По въпроса за Русия, приветстваме реакциите на парламента, както и на шведското председателство в отговор на ескалацията на напрежението и на натиска срещу правозащитниците в Северен Кавказ. Важното обаче е да отбележим, че няма вакуум тези убийства не се случват извън контекст, а са свързани с безредиците и беззаконието, което цари в Чечня и останалите кавказски региони. От тук и необходимостта меж, за международно действие, за международен отговор, който да изрази намерението ни да противостоим на подобни действия и беззакония. Нещо конкретно, като мисля, че може Евросъюза да направи в този смисъл, е стимулиране на ефективното прилагане от страна на Русия на присъдите на трибунала на Международния съд за опазване на правата на човека, където са издадени около 100 присъди по случаи в Чечня. Затова се обръщам както към Евросъюза, така и към съвета на Европа за приоритетно внимание на тези въпроси. Нека да се опитаме да оглавим международното действие в този смисъл. На второ място Туркменистан. Отскоро имаме търговско споразумение с Туркменистан, която от друга страна е най-потисническата, най-автократската държава в света, или поне една от тях. В текста на търговския ни договор обаче не се споменава нито думичка за опазването на човешките права. Ето за това през април месец бяха блокирани реалните практически действия в резултат на този търговски договор, докато не се изпълнят препоръките на Европарламента за подобряване на положението на човешките права там, свързани предимно с неправителствените организации, правозащитниците, свободното движение изобщо на хора. Това е една почти заключена държава, държана под ключ. Никой не бива допускан там. Комисията и съвета бяха поели ангажимент да поставят това на масата на преговорите въпреки че конкретен резултат все още няма. Очакваме, с други думи, да получим информация ние като парламент и ние като подкомисия по човешките права за това как стоят нещата, докъде са стигнали съвета и комисията в изпълнението на платите си задължения. След това договора партньорското споразумение ще бъде доведено до вниманието на европарламентаристите следващите няколко месеца. Узбекистан. Узбекистан е една е от е, автократските държави в е, Азия. През октомври месец ще се направи преглед на санкциите, предприяти от Евросъюза след кръвопролитията през 2005 година ясно бяха отбелязани мерките, към които се приканва узбекското правителство и които не бяха изпълнени. Една от тези мерки бе свързана с освобождаването на повече от 100 правозащитници, които все още са държани в затвора. Human Rights Watch също има желание за по-близко наблюдение на събитията в Узбекистан, което до момента му се отказва. Това тези наши цели фигурираха като такива в множество документи и затова използвам възможността да призова към отново подчертаване на тези аспекти. Благодаря. Следващия оратор. Uh, for... Благодаря ви, че ми давате думата. Аз наистина съкратих моето изказване и ще бъда много-много кратък. Представляваме една организация на хората с увреждания и тяхно... И е, също, наш, моят, в моята организация членуват 38 национални организации. Проблемите на хората с увреждания бяха споменати, макар и накратко, многократно от шведското председателство по повод на конвенцията, която влезе в сила миналата година през май. Европейски съюз се присъедини към тази конвенция, т.е. не само държавите членки се присъединиха и ратифицираха тази конвенция, но освен държавите членки, Европейския съюз като цяло стана страна по конвенцията. И за това вашата, вашата подкомисия ще трябва да изиграе роля за ратифицирането на този документ, да го кажем така а, накратко. Надяваме се, че това ще стане до края на шведското председателство, до декември, а след това ще настъпи всъщност по-важният момент, момента на приложение на тази конвенция, в която са залегнали едни много прогресивни разпоредби. Не разполагам с достатъчно време, за да ви ги изложа, но те са от огромно значение с хората с увреждания – затова, но тъй като нямам време да навлеза в подробности, бих искал просто а, да ви при, да ви приканя, да отделите време, да видите как и какво прави Европейския а, съюз и по какъв начин в най-скоро време да се приключи целият процес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 Международното споразумение за хората с... Международната конвенция за хората с увреждане. Това са изключително важни въпроси, в които парламента може да играе роля. Сега ще проведем един много кратък дебат, само за няколко минути, но целта е да видим все пак каква е стратегическата стойност на човешките права. Ние знаем, че трябва да получим политическа подкрепа сега трябва да видим какви стратегически предложения може да направи нашата подкомисия. И при други срещи ще видим как да прилагаме тази стратегия. Благодаря ви много. Бих искал да благодаря на мрежата за изработването на общ манифест за човешките права, в които са включени много а, ценни препоръки. В този документ вие казвате, че е много важно Европейския съюз да отдели необходимите финансови и човешки ресурси за изпълнение на целите. Вие казвате също така, че за постигането на резултати в тази област трябва да продължи едно много а, задълбочено сътрудничество с Европейския парламент. Бих искал да, да ви попитам какво точно имате предвид, правейки тази специфична препоръка. Благодаря ви. Um, Искам само да да кажа че е, макар и да не разполагаме много време, ни, ние е, в никакъв случай не се дезинтересоваме от е, вашето участие и от тези много важни проблеми, които повдигате. Така че съм абсолютно съгласен с всичко казано от вас. А, са вашите предложения. към подкомитета за това, което ние трябва да правим, за да бъдем наистина полезни. Много от а, препоръките, залегнали във вашия манифест, а, обект на обсъждания от, а, и в предишния мандат, в предишните пет години. но наистина целта сега е те да се превърнат в конкретни действия на терена. Вие споменавате също така и финансовите е, инструменти, компютъризация и, и много други дейности, които бихме могли да имаме по-широко сътрудничество. И в миналото. Имаше практика да се организират съвместни заседания в малки групи за укрепване на диалога между мрежата на неправителствени организации и е, съответните инстанции на парламента. Благодаря, господин Халит. Имам едно предложение. Бихме могли да използваме оставащите 45 минути да изслушаме Резултатите от това проучване, което е поръчано, и може би вие може да е, останете представителите на НПО, да изслушате това предаване за интеграцията на човешките права във външната политика и външните отношения на Европейския съюз. Тук са, е посред нас са професор Флоранс Бен Ромер, секретар на е, е, Съюза работила в центъра Робер Шуман, професор Ост Фишер, председател на IUC, отговаряш за бюрото в Брюксел. От е, фирмата GTZ, от GTZ в е, центъра в Германия. Благодаря, госпожо председател. Много се съм щастлива от възможността да ви представя проучването осъществен от между университетския, Европейския между университетски център със седалище в Венеция, който обединява 41 университета и е, който е, обучава в областта на човешките права на европейско равнище. Затова ние отговорихме на поръчката на Европейския съюз да извършим едно проучване за интегриране на човешките права в външните отношения на Европейския съюз. И сега представяме резултатите от това проучване, възложено 4 май 2009 година, което беше осъществено от десетина изследователи от нашия център и което е, е документ, представлява един документ, основан на редица интервюта с е, представители на институциите, на Европейския парламент, на неправителствени организация и ще дам думата на колегите да обобщат резултатите от това изследване и препоръките, които отправяме към Европейския парламент за по-добре интегриране на човешките права във външната политика. Първият въпрос пред нас беше какво означава терминът мейнстриминг на английски на българска интеграция, защото на френски, на български. Може да се говори за разпространяване на политиката за човешки права, но термина не е същия. Според нас английският термин мейнстриминг означава извеждане на въпроса на човешките права в центъра на дискусията. Той да бъде преместен от периферията в центъра на обществения дебат. По отношение на международните организации, терминът мейнстриминг, извеждане в центъра, се превръща в стратегия, а именно всички съображения, свързани с човешките права, да бъдат включени във всички действия на въпросната организация, във всичките и политики. И целта е постигната, когато съответната организация не се задоволява да защищава човешките права в конкретни области и дейности, когато методологията на човешките права се превърне в съставна част от всички дейности на организацията. Когато тази методология пропие културата на съответната организация. След това ние е, анализирахме къде се и кога се е родило това понятие мейнстриминг. Всъщност то се ражда в Съединените щати и е бил, е, подкрепено през 99-та е, година от генералния секретар Кофи Анан в рамките на общата програма на ООН за защита на човешките права. Той настоява за пълно интегриране на човешките права във всички дейности на ООН. Няма повече да се разпростирам. Европейският съюз тръгна също по този път през 2000-та година, началото на новия век, тази политика на интегриране на човешките права в всичките и дейности. Тук е обаче има разлика, защото с ООН, която се занимава предимно с защита на мира, докато Европейския съюз е предимно економическа а, организация, целяща економическото благополучие на своето граждани и създа... благоприятстването на един единен пазар. И все пак Европейския съюз също достигна до потребността да бъдат включени човешките права като измерени на всичките и дейности и политики, а именно търговска, транспортна, енергийна политика и прочие. За ЕС да интегрира човешките права във всичката си дейност и политика означава проблемите на човешките права винаги да се отчитат при определенето на всяка една политика на Европейския съюз в толкова различни области, като външна политика, търговия, вътрешна политика, иммиграция, убежище, правосъди, вътрешни работи, енергетика и така нататък. Естествено, Европейският парламент а, беше водещата институция в това отношение и в годишния доклад за правата на човека от 2007 година той набляга специално на потребността човешките права да бъдат изведени на преден план. И да се засили европейската политика за сигур... европейската външна политика и политика за сигурност, за, като защитата на човешките права да се впише в нея и да бъде приоритет, да бъде една от основните цели на европейската външна политика и политика за сигурност. Ева ПСС. Е, сега, по принцип, проучване трябваше да види как се прилага това интегриране. Както казах, политиката е за интеграция на човешките права в външната политика съществува вече. Има структури за нейното прилагане, както и съответните инструменти. Така че такава политика съществува. Въпросът е може ли да се направи още и по-добре. През 2001 година бяха създадени редица документи, съобщения, доклади, разработени от различни институции на Европейския съюз, в които се дава определение на понятието мейнстриминг или интеграция и е, отношението му към предимно втория стълб ЕВППС, е както и целта да се разработи подход в областта на човешките права, както и външното измерение <laughs> на третия стълб. Например, в областта на правосъдие и вътрешни работи, сътрудничество в областта на развитието и така нататък. Инструментите, с които разполага ЕС за интегриране на човешките права, са разнообразни. Някои са по-общи, някои специфични, например диалога, който много се цени от третите държави – има основни насоки, разработени, за да се дават указания в отношенията с трети страни, например по отношение на мъченията, смъртното наказание, защитата или положението на защитниците на човешките права. Това въжи и за различните търговски споразумения. Тези инструменти позволяват на ЕС да прекратява или временно да спира изпълнението на тези търговски е, споразумения. Съществуват и преференциалните споразумения и един финансов инструмент, който позволява европейската политика в областта на човешките права да се е, изведе на преден план по отношение на другите политики. Така че средства и инструменти има, институции, те също знаят ролята си, съвета, чрез е, главни секретарият и върховни представители на генералния секретар – Няма да се спирам на специалния представител и ролята на главния секретариат, която е изключително важна, особено за а, координацията на политиката в областта на човешките права и външните дейности на ЕС. Комисията също активно участва в процеса. В сътрудничество с групите на съвета, участва в разработването на различните политики и най-вече тя непрекъснато припомня значението на интегрирането на човешките права. Припомням ви на другите институции, на парламента и съвета. Парламента също допринася за този мейнстрим и тази интеграция чрез различните резолюции, които приема. различните доклади, които се изготвят. Не знаем колко важна е дейността на парламент, защото той е гласът на Европа. Той е най-легитимната институция, институция, която легитимира всички политики на ЕС. Но Европейския съюз може да направи още повече. Могат да се извършат още много неща. Госпожа Арно спомена липсата на последователност между външната и вътрешната политика на ЕС или между политиката на ЕС и политиката на държавите членки, което отслабва позициите на ЕС в международните форуми, като съвета за човешки права. Може да се засилят двустранното и многостранното изменение. Всъщност, трябва да се засили последователността. Освен това, друго, друга констатация. Политиката за интегриране на човешките права не е постоянна. Трябва този процес да стане системен и постоянен и да се вписва във всички други видове политики. Разбира се, е, отчитат се гражданските и политическите права, но също времено в този мейнстриминг не се отчитат економическите и социалните права. И в рамките на инструмента за демокрация и човешки права някои НПО-та настояха да се отдели повече внимание на економическите и социалните права. Освен това, една друга констатация е, че е, може доста по-удачно и по-последователно, по-координиране да се използва Европейския инструмент за демокрация и човешки права, който е всъщност финансовия инструмент. И в заключение, по отношение на диагнозата, бих казала, че политиката на ЕС за извеждане човешките права в центъра на политиката е, е, е в ход, но не винаги се използват всички средства и инструменти, с които разполага Европейския съюз. По отношение на това, което чухме, съвсем скромно бихме желали да формулираме няколко препоръки, които ни бяха подсказани от интервюираните лица. В институционално отношение някои Всъщност повечето от интервюираните смятат, че Днес трябва една централна структура да гарантира последователността и единството на политиката за интегриране на човешките права. Централна структура, която да е гарант на тази политика, да дава насоки и препоръки на европейските институции и държавите членки, за да подобри осъществяването на тази цел – някои смятат, че е добре да се създаде европейски комисар по правата на човека, който да отговаря за вписването на човешките права във всички видове европейска политика. И този комисар да отговаря за координацията с европейския представител за ЕВППС, като всеки да отговаря за своята област. Този комисар за човешки права ще отговаря и за гарантирането на човешките права във вътрешен план и така ще се осъществи единодействието между външната и вътрешната политика на Европейския съюз в областта на правата на човека. Това е интересна идея, но на други тя се струва доста нереалистична. Имаше и положителни, и доста отрицателни реакции на тази идея, защото в така, според тази идея се дублират функции, които съществуват вече в съвета и в комисията, и се дублираме и с комисаря по човешките права в съвета на Европа. Но ние доста се заинтересувахме от тази идея за комисар по човешките права. Е, могат да се вземат обаче и други доста по-реалистични, по-бързо приложими мерки в областта на човешките права би могла да се засили структурата за човешки права към Главна дирекция външни отношения. Това може да замести комисар за човешките права, но за да може тази структура, това звено да изпълнява функциите си, трябва да бъде подсилено с а, ресурси, с персонал и така нататък. И въобще може да бъде обновено цялото звено. с което ще се засилят и възможностите му за действие. Освен това, според нас, към всяка главна дирекция в комисията трябва да се създаде звено за човешки права, което да отговаря за интегрирането на политиката в тази област в другите политики, като във всяка съответна дирекция то ще се занимава с човешките права в политиката от компетенциите на тази дирекция и вече списването му, координирането с другите политики. И накрая по отношението на делегациите на Европейския съюз и техните ръководители, които трябва да се превърнат в стратегически пунктове за работа в областта на човешките права. Трябва да се организират срещи с ръководителите на делегациите в различните държави членки, за да може те да осъзнаят приоритетите на мейнстриминга, на интегрирането. Има и други лесни мерки. Например, да се пишат постовете на началниците на звена, на другите структури и да им се направи длъжност, длъжностна характеристика, за да може всеки генерален директор, завеждащ на звено да знае какви точно компетенции трябва да има в областта на човешките права. Има и други мерки в областта на подготовката. Според нас липсва подготовка по отношение на човешките права. Е, сред персонала, който работи в институциите тук, както и тези, които работят по места, смятаме, че те трябва да бъдат по-подробно подготвени в областта на човешките права. Това мога да кажа по отношение на комисията. За съвета е много важно да се засили ролята на личния представител на генералния секретар. За нас това е много важно, защото този личен представител в рамките на европейската външна политика и политика за сигурност може да играе съществена роля за разпространение на културата за, на, за защита на човешките права. Да покаже, че тази политика за интегриране на човешките права е приоритетна за Европейския съюз. Това са накратко препоръките и накрая ще спомена няколко препоръки по отношение на инструментите, за интегриране на човешките права в политиката. Трябва да се засили диалога, който е изключително важен и се оценява много от третите страни. Но, както каза и госпожа Арно, важното е тези диалози да дават резултат, да функционира, защото много често участващите в тях се разочароват от липсата на достатъчно конкретни теми. Те биха желали в този диалог да се засягат конкретни теми, да няма само плъзгане по повърхността, да се сведе броят теми, които се обсъждат, но те да се конкретизират и да се гарантира последователност, връзка, координация между диалозите. По отношение на насоките, да, всички оценяват насоките, разработени в Европейския съюз. Те обаче трябва да бъдат разширени, да се оцени прилагането им и възоснова на тях да се определят въпросите, които ще се повдигат в диалозите и осъществените въпроси, свързани с човешките права. И тези оценки ще позволят по-точно да се определят проектите, които да се финансират от Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Сега съвсем накратко по отношение на економическите и социалните права. Европейския парламент е бил винаги защитник на неделимостта на човешките права в външните отношения на ЕС. Накрая, може би, за Европейския инструмент за демокрация и човешки права той може да се използва за още по-засилена интеграция на човешките права в различните области на дейност и политика, а чрез основните насоки и диалога ще се определят кои са най-ключовите области, които да се финансират. Това са препоръките, които формулирахме. Сега ще дам думата на председателя Фишер, ако иска да допълни нещо. Да, благодаря ви. Момента наистина е подходящ за обсъждане на всички тези важни елементи, особено с оглед на евентуалното влизане в действие на Лисабонския договор. Всичко това ще има своето отражение върху правата на човека. Комисията, съвета ще имат повече работа и да не забравяме, че очакваме и обявяването на новия състав на комисията в скоро време. Може би утре пак ще говорим по всички тези въпроси на заседанието на координаторите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, казва господин Фишер, следващия оратор. Преждеговорившата вече изрази в кратце нашите изводи. Групата, която се занима с това проучване, се занимава в дълбочина и с методите, с методологията на така наречения мейнстриминг, на това вписване на перспективата за опазване на човешките права във всички европейски документи. Методологията ще се състои в изследване на настоящите практики на Евросъюза и на евентуални следващи мониторизации, наблюдения. И нещо, което искам да спомена – във връзка с, един, с фигурата на евентуален комисар на човешките права в контекста на световното затопляне на климата и на световната финансова и економическа криза, за нас е важно да подчертаем, че тези два главни проблема не могат да намерят своето решение вън от измерението човешки права. Има неотдавнашни документи, които ясно показват как човешките права винаги биват сякаш изтласквани малко вън от главния дебат. И нашия център в Венеция смята, че световната криза и световното изменение на климата също трябва да бъдат вписани в нашия общ диалог за опазване на човешките права. Да, благодаря, казва председателката. Това беше особено важно, особено важно за същината на диалога и за неговата методология. И така, дебата, дебата по методите, сякаш не ни занимаваше чак толкова, поне до сега. И при това неоснователно, защото лесно определяме концептуално нещата, но когато ги прилагаме на практика, сякаш затрудненията се увеличават. Господин Тиери говори по въпроса за неправителствените организации. Може би госпожа Арно ще допълни нещо в този смисъл. Благодаря, госпожо председател. Няколко кратки е, бележки, защото предполагам, че това изследване ще послужи за основа на едни по-задълбочени дискусии, много добре е написано проучване, много пълно, много цялостно бих искала да отбележа някои препоръки, които струва ми се са много целесообразни, тъй като са конкретни. Първо, относно ръководителите на делегации, всяка една държ... държава членка в момента е определила съответните отговорни лица. Мисля, че трябва да настояваме да има представители и на политическите кръгове, и хора, които да се занимават с техническите въпроси. Тоест да има една много по-голяма приемственост Същевременно биваме подканени, приканени да организираме по-чести заседания с НПО и трети страни. Мисля, че на важна, едно важно предложение и за разлика от, от Флоранс Бенуар Омер, не съм убедена, че третите, че трети страни желаят наистина да имат един а, много засилен диалог с нас. Ние желаем, да, но в много от страните, като че ли Министерствата на външните работи представляват една преграда, така че би било интересно да и важно да имаме диалог с различните заинтересовани власти, включително Министерства на вътрешни работи и други. Що се отнася до економическите, социални и културни права, наистина трябва да се балансират нещата, да се получи известно равновесие. Работихме много по гражданските права, и много по-малко е, в е, другата област. Вярно е, че, ни, че Европейския е, съюз е основния донор, а от друга страна се казва, че не, е, не работи достатъчно в областта на економическите и социални права. Е, е, економическата криза ни принуждава да е, да потърсим и да се опитаме да а, направим анализ на последиците от економическата криза. Промените в климата, мисля, че Финландия ще работи по този въпрос, както и а, проблема свързан с хуманитарната помощ. Наистина има още много какво да се направи. А, благодаря ви много и мисля, че ще се върнем по-подробно към този проблем по-късно най-вероятно госпожа Арно. Благодаря ви за вашето изказване. Господин Тиери, имате думата. Може би някои предложения. Ще говоря френски. Искам да започна с... А, искам да кажа в началото, че това, което ми направи най-силно впечатление е, че не сме мислили точно какво означава мейнстриминг и каква е методологията. И всъщност мейнстриминга означава методологията на човешките права да пропие всичките ни политики. направим също а, и впечатление на потребността от подготовка, за да може всички участници, всички актьори да, а, при, да се приобщат към желанието да се в, а, впишат човешките права в политиката, да получат тази култура в областта на човешките права и така ще имаме гаранция, че а, човешките права ще бъдат мейнстримизирана. Извинявам се за този английски термин. Например, също ми направи впечатление препоръката работните групи на съвета да бъдат по-активни участници в областта на човешките права, за да може е, ние не само редовно да взаимодействаме с КОХОМ, но и с кола от КОМАМА, за да може накрая всички те е, е, да дефинират политиката си в областта на човешките права. Необходимо е човешките права да присъстват съзнанието на всички, които взимат решения в географско и тематично отношение. Смятам също, че не можем да избегнем и проблема с конфликта на интереси и политическата воля, способността да се намери обща позиция на 27-те държави членки в областта, на, да кажем, на борбата с тероризма по различни конкретни случаи. Е, трябва да се наложи зачитането на човешките бара в рамките на борбата с тероризма, в рамките на борбата с незаконната иммиграция. И винаги да се припомня, че човешките права стоят над всичко останало във всички политики на Европейския съюз и стоят над съображения от рода на бизнес, економическо развитие и така нататък. Когато говорим за мейнстрими, не трябва да забравяме конфликта на интереси. Понякога между държави и партньори и държави членки. И затова трябва винаги да се поставя на преден план човешките права. Що се отнася до Лисабонския договор, в миналото казахме, че съвметната дипломатическа служба по Лисавонския е, договор носи риск за нас, НПО и за Европейския парламент. Комисията има една специфична мисия, именно да припомня важността на мейнстриминга. Комисията обикновено защищава общностния интерес над ежедневните и древните, някои по-дребни интереси на държавите членки. Когато разполагаме със съвместна дипломатическа служба, комисията и съвета, този триъгълник съвет, комисия, парламент ще бъде отслабен. И за това ние, НПО и Европейския парламент трябва да намерим други пътища да бъдем противотежест на властта. Извинявайте. Добре, спирам до тук. Трябва да свършим точно в 6 и 30. Благодаря ви. Господин Обиолс. Е Много благодаря, госпожо председател. Аз имам намерение да съм предизвикателен. Възпитано предизвикателен ще бъда, ако може да продължим дебата в някой друг момент, когато ще имаме на разположение повече време. Може би трябва да помислим в какъв формат да го разположим, за да може диалога да бъде по-задълбочен. Що се отнася до изявленията или до участието на мрежи, представители на НПО-та, така и на докладчици по въпросите на така наречения мейнстриминг. И аз искам да взема отношение по въпроса за мейнстриминга като термин. Както каза госпожа Бенуа Ромер, посочвайки, че на френски няма съответствие, и аз искам да кажа, че и на испански няма това съответствие. Мисля, че и на други езици въпросът е спорен. Така че нека да погледнем само статистически колко пъти думата мейнстриминг се разхожда наляво и надясно на различни езици в различни документи. Защо не помислим да за това как на първо място да направим така, щото политиките, езиковите политики включително, да са еднородни. Когато говорим за мейнстриминг, изяснихме вече, че става дума за вписване в общото течение. Ако политиките на Евросъюза ще бъдат включени, вписани в едно общо течение, което обаче по неизвестни причини не тече, а стои на едно място, с други думи, завирва се или става водовъртеж, то до никъде няма да стигнем. Така че, повтарям, нужна ни е еднородност, нужно ни е сплотено сцепление между действията на институциите, интересите им и ценностите им. Не бива да сме лицемери. Не бива да сме лицемери и да си разделяме работата от една страна са съвета и комисията, които са лошите, bad guy, а пък от другата страна сме ние в парламента и сме добрите, good guy. Това просто би ни лишило от е, доверието на тези, които ни слушат. Интересите и ценностите са важни за комисията, за парламента, за съвета, но и за редовите европейци всички заедно трябва да гребем в една и съща посока на това прословото течение, което толкова днес ни занимава тук. Благодаря, че ми дадохте думата и искам в заключение да спомена думата думата, която всички се опитват да ни звергнат, когато става дума за тези въпроси. И тази низвергната дума, дума поставена под запрещение, е партия, политическа партия. Знам, че може би съм непопулярен с подобни изявления, но когато говорим за интерактивен политически диалог и твърдим, че диалогът трябва да се провежда между евроинституции, национални асамблеи, парламенти, народни събрания и неправителствени организации, сякаш забравяме нещо. Нещо, което е несъвършено и търпящо критики, но е неизменно свързано с демокрацията, а именно политическите партии. Факта, че съществува парламент, признава първоначалния факт на съществуване на партиите, които го съставляват. Политическите партии обаче по неизвестни причини са низвергнати в някои от третите страни, с които ние си взаимодействаме от другия брак на Средиземноморието, например. Нека да не забравяме, че в интерактивния политически диалог все още има низвергнати участници. Благодаря ви. Е. Благодаря ви, господин Обиолс. Имам предложение. Мнозина от вас посочиха необходимостта от задълбочен диалог, от задълбочен дебат, който да се проведе в по-подходящ момент. Мнозина от вас предложиха да продължим разговора в някой друг момент, на някое следващо заседание на нашата подкомисия, като поканим пак представители на НПО, на Института от Венеция, чието участие в момента използвам да подчертая и да благодаря. Дебата бе особено разгорещен и интересен именно благодарение на изложените резултати от вашето проучване. И така да се върна на главната си мисъл, а именно да ви предложа утре Утре, когато в дневния ни ред са предвидени дебати за уйгурите в Китай и за положението в Иран, Това е моето предложение. Да приключим днес дебата до тук и да го продължим утре. Благодаря на госпожа Арно, благодаря и на всички участници в дебата. Обявявам заседанието за приключено.